Сеньор президенте! Господин председателя. Се реануда ла сесион. Tiene... Подновяваме заседанието. Пред вас е протокола от вчерашното заседание. Ако искате да се изкажете във връзка с този протокол, можете да се изкажете. Ако не, Протокола е прият. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред.